усъвършенстваме работата си. Писменият превод ще е готов след няколко седмици. Съжалявам, че в момента не разполагате с него. Благодаря, казва председателката. Дискусията по годишния доклад за правата на човек приключва. И сега преминаваме към изявлението на заместник председателя на комисията и върховния представител за външна дейност и сигурност относно преговорите за договора на ООН за търговия с въоръженията. Моля, давам ви думата, госпожо Аштан. Благодаря. Сега, в момента, международната търговия с оръжие е един отрасъл от международната търговия, който никак не е регулиран. Много лесно оръжията могат да влязат на незаконния пазар, да бъдат използвани в конфликти, нарушения на човешкия права и да допринасят за международната престъпност и тероризма. Оръжията попадат в неправилни ръце и имат много тежки последици за регионалния мир и сигурност. Необходимо е спешно международни действия, за да се решат тези проблеми. Посредством преговори, за да е, сключим един правно задължителен договор, ние ще имаме възможност да наложим възможно най-високи стандарти за регулиране на международната търговия с оръжие. Един подобен договор ще, даде тази, ще направи тази търговия по-прозрачна, по, ще има по-голяма отчетност и ще, няма да влизат оръжията в ръце, къде, където не трябва. Европейският съюз е водещ в тази инициатива. Ние считаме, че подобен договор ще даде възможност да се подобри живот и сигурността на стотици хиляди хора по света, след като създадем възможности за най-отговорна търговия на оръжие. Ние Европейския парламент също играе съществена роля в тази кампания. Вие излязохте с резолюция през 2007 година, която даде и политически тласък в е, подкрепа на инициативата. Приветствам това, че Европейския парламент ще приеме една нова резолюция по тази тема е, за е, конференцията на ОНЕ през юли. Тези усилия са плод на колективен труд. Е, външните министри на Европейския съюз ще постигнат съгласие през юни 2012 за, по заключенията за договор за търговия за оръжие, като изложат своите приоритети. За да постигнем реални резултати, ние трябва да направим така, че договорът, който бъде договорен в ООН, е да бъде максимално стабилен и силен. Ще трябва да се регулира не само износа на оръжие, но също и преноса и посредничеството. Трябва да има контрол и не следва да има споделена отговор... и следва да има споделена отговорност. Също така трябва да регулираме и всички видове конфесионални оръжия, не само основните военни системи преноса на големи количества по-малки въоръжения може да има много по-дестабилизиран ефект, отколкото продажбата на големи е, военни машини. Ние трябва да направим така, че договора да формулира ясни параметри, е, в които да се извършва търговията на оръжие, като се спазват човешките права и международните закон, хуманитарни закони. В договора трябва също да се предвиди и механизъм за изпълнението му, като се изисква от подписващите го страни да имат национални системи за контрол, съответно и санкции за неизпълнение. Също така трябва да има и ясен, прозрачен механизъм, за да може да е ясно какво точно се случва в световната търговия на оръжие единността, единството на Европейския съюз ще бъде подложен на голям натиск по време на преговорите, но ние трябва да останем обединени. Затова ние отделяме много време и усилия и ресурси, за да можем да застанем с една много силна позиция на маста на преговорите. Също така работим много активно с основните заинтересовани страни Темата за договора се повдига от Европейския съюз във всички наши срещи на високо ниво, включително с Китай, е, Штатите, Индия, Русия, Пакистан и Мексико. В, също така работим по една голяма кампания на световно ниво с 10 семинара, които покриват почти всички страни, които ще бъдат е, включени в е, рамката на двете решения на съвета. Като нашата работа няма да свърши с подписването на договора, за да бъде той реално ефективен, той трябва да може да бъде изпълняван. И ние сме готови да изпълняваме своята роля, включително да предоставяме помощ на тези страни, които са готови да наложат ефективен контрол върху търговията си с оръжие, но имат нужда от покреп. Председателката, благодаря. Госпожо заместник председател, сега давам думата на изказващите се от името на политическите групи. От името на господин НП, дава, от групата на НП давам думата на господин Галер, извинете. Ich begrüße es, dass ich die EU dem wichtigen Thema der VN Благодаря, госпожо председател. Приветствам това, че Европейският съюз ще започне преговори за сключването на нов договор с търговията с оръжие. В миналото Европейският съюз е подкрепял и трети страни с цел установяването на по-строг контрол върху трансфера на оръжия. Според мен, рамките на преговорите трябва да си поставим следните цели. Трябва да се сключи всеобхватен договор, който да даде възможност за установяването на ефективен режим за контрол. Договорът трябва да е с широк обхват, така че да осигури участието на максимален брой държави и да обхване максимално широк спектър от конвенционални оръжия. Следва в бъдеще да се създадат възможности за ограничаването на незаконната търговия с оръжие. За тази цел договорът трябва в достатъчна степен да е правно обвързващ, така че да се спазва международното право. С право отбелязахте малокалибрените оръжия, които много леко могат да се, лесно, извинете, могат да се транспортират. С тях се търгува в много по-голям обем, отколкото с оръжията за масово унищожение. Изисква се пълна прозрачност и пълна отчетност. Според мен, съответните правителства трябва да осигурят прозрачност и отчетност спрямо националните парламенти. Това са инстанциите, които трябва да осъществяват контрол. Неправителствените организации и гражданското общество също ще изпълняват важна функция, но тя следва само да е допълваща. Надявам се, че Европейският съюз и държавите членки на ниво ООН наистина ще могат да постигнат един ефективен, приложим режим за контрол върху търговията с оръжия. Благодаря на господин Галер, казва председателката от името на социалистите и демократите, госпожа Гомеш. Благодаря. В това, което ще гласуваме, ние говорим за поемане на политическа отговорност. Това са ключови думи за едно споразумение, което опазва хората от търговията с оръжие в най-уязвимите държави. Държавите членки трябва да направят много повече, за да подкрепят ООН, който се бори срещу оръжието, срещу търговията с оръжие и малокалибрани и всякакви други. Трябва да бъде много силен текста за търговията с оръжия, за да може да бъдат изнасени и продавани оръжия законосъобразно, а не да бъдат отстранявани от недемократични правителства, от нормалния си път и използвани за военни преврати. Изключително важно е всичко това, за да може правителствата да не стават брокери на смъртта, и да бъдат трафиканти на смърт. Един договор трябва да обвързва страните съвсем ясно и да има механизми за контрол. Европейския съюз трябва да говори с един глас. Както казва госпожа Аштън, трябва да се направи всичко така, щото общата ни позиция за износ на оръжие да бъде приета и това да бъде направено така, че международното право да бъде защитено. Аки, я лепта, паракало tällä hetkellä ei ole olemassa globaaleja asekaupan sääntöjä. Благодаря за момента. Ние нямаме възможност да контролираме международната търговия. Надяваме се, че след преговорите в Нью Йорк ще имаме тези възможности. Много е важно да се постигне един изчерпателен договор, в който да има участници и от Европейския съюз, но и от други страни. Русия, Штатите, Китай и така нататък. В Европейския съюз в момента съществуващи общи правила за търговия с оръжия с трети страни, но те не са достатъчни. Нека да засегна някои ключови моменти, госпожо председател. Много е важно този договор да бъде пространен и изчерпателен, но също така е много важно да има и механизъм за контрол. Трябва да има достатъчно ограничителни условия в този договор. Освен това, не може да създадем договор, в който да няма елементи на прозрачност и разпоредби за прилагането му. В противен случай то ще остане една само празна буква. После, правата на човека и хуманитарните права. Може да ви изглежда странно да поставям тази тема, но в края на краищата, когато става дума за война, много често се пренебрегват човешките права. Тук говорим за сключване на договор и е, при сключването на този договор страните, които го подписват, трябва да се ангажират да не изпращат въоръжения в е, райони, където има опасност от избухване на война или нарушаване на човешките права. В заключение, благодаря госпожо Аштън за проявеното сътрудничество. Благодаря и за това, че вие толкова ефикасно работихте по тази тема и се надявам, че реалната работа започва от сега нататък. Благодаря сега от името на Зелените, госпожа Кронберг, минута и половина. Скъпи колеги, кризата в Сирия показва защо имаме нужда от глобално споразумение за контролиране на търговията с оръжие. Китай и Русия изнасят оръжие за режима на Асад и допринасят за смъртта на мъже, на жени, на невинни хора. Един глобален договор би ограничил Китай и други държави, които изнасят оръжие и би ги поставил в много по-сложно правно положение. Ние като голям играч в международната сцена се опитваме да прокарваме този договор в ОНЕ, Докладът, който ще гласуваме утре, е изключително важен за това. Затова сме направили различни изменения, за да подсилим текста. Първото ни изменение се говори за стоки за двойна употреба. Те трябва също да бъдат включени в договора, защото се прави разграничение, не може да се направи разграничение между артикули за военна и за цивилна употреба, защото се използват хай-тек елементи в тях. На второ място на ниво комисия колегите от ДНП гласуваха против моето изменение, в което се говорише за това, че трябва да има силни механизми за борба с корупцията в АТТ. Това не отговаря на общата позиция, извинете, отговаря на общата позиция на Европейския съюз и се надявам да бъде включено и колегите да гласуват за утре. И достъп до информация за търговията с оръжие. Това противоречи на практиките в Европейския съюз, където НПО си сътрудничат активно с работни групи. Иска ми се прилагането на този договор за търговията с оръжие да бъде прозрачен и видим от хората. Благодаря Джефри Ван Орден от името на ЕКАРЕ. Благодаря, госпожо председател. Приветствам госпожа Йетен Меки за резолюцията. Като цяло в нея се дава една положителна оценка на един много сложен въпрос – Договорът за търговията с оръжия е търговски договор, не договор за разоръжаване. През изминалите години активно работих за забраната на противопехотните мини, но това бе една специфична забрана, насочена срещу определен вид военна техника, която води до загуба на много човешки животи сред гражданското население трябва да сме наясно във връзка с ограниченото приложно поле на договора за търговия с оръжие. Той няма да представлява посегателство върху правото на осмотрение на определена държава по отношение на вноса и износа на оръжие в съответствие с международни критерии. Обединеното кралство, като един от водещите износители на оръжие на Европейския съюз, има особен интерес от това – то се присъедини и към резолюцията на ООН от 2006 година, в която се призовава за сключването на международен договор за търговията с оръжие. Радвам се, че в резолюцията се отбелязва важната роля на оръжейния сектор, както по отношение на националната сигурност, така и по отношение на националните економики. В този въпрос се намесват и други чувствителни въпроси, чувствителни за отделни държави не разбирам защо се твърди в текста, че е много важно да се предприеме съгласуван единен подход на ниво Европейски съюз. Това е уклон към федерализъм. Не знам защо се призовава и за излъчването на делегация от името на Европейския съюз, а не от името на отделните държави членки. Визират се и Пакистан, Китай и Русия, като се призовават да Извинете, по-скоро би трябвало да призовем тези държави да спазват най-високите международни стандарти, вместо да хармонизираме своята позиция. Мисля, че демокрациите тук в Европа се занимават с незначителни въпроси, не си дават възможност за реални действия, а търговията с оръжие си продължава. Господин Бъфтън от името на СД. Благодаря. Има сериозно противопоставено, особено в Америка и Канада, срещу сключването на подобен договор. А контролът и регулирането на тази търговия е много необходима, но а, няма възможност а, да се а, получи навсякъде и подкрепата на общественото мнение. В Америка и в Канада много семейства използват оръжия за лична защита, докато в Обединеното кралство, примерно, тази практика не се използва, но много често се използват оръжия за нападения в а също така и е, в въоръжени конфликти. Аз съм за забраната на търговията с оръжие. Смятам обаче, че по този начин навлизаме в прерогативите на страните членки и по този начин Европейския съюз подкре... подкопава и репутацията си пред общественото си мнение отвъд океана. Сега от името на Гуе даваме думата на госпожа Лозинг. През изминалите години се увеличи обемът на международната търговия с оръжием. Държавите членки на Европейския съюз имат дял от 34% в този обем. Това е едно съмнително постижение. Много от оръжията се доставят на страни, в които се нарушават правата на човека. Затова трябва да се наложи пълна забрана върху търговията с оръжие, най-вече върху износа към региони на конфликт. Договорът за търговията с оръжия е една правилна стъпка. Да се надяваме, че той няма да си остане само на хартия, както и предходни споразумения. За да се избегне това, трябва да застъпим в политическата си програма наблюдение върху прилагането на договора. Това, което се визира в резолюцията, според мен е добро. Съжалявам обаче, че в точка 2 от текста не е била избегната положителната препратка към уражения сектор. Разследванията ясно показват, че въздействието на военните разходи върху работните места е много ниско, що се отнася до пазара на труда. В този сектор не се разкриват нови работни места. Той е насочен единствено към реализиране на печалба, а не към осигуряването на устойчивост и растеж. Благодаря на госпожа Льосинг. Господин Лизек за минута и половина. пани висока представител, я chciałem на początku поедить, że Госпожо председател, госпожо върховен представител, благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. Знам, че не е лесно да поставим акцента върху договора за търговията с оръжие сега, когато всички сме се концентрирали върху Европейското първенство по футбол. Но Европейският съюз много активно води двустранни разговори за търговията с оръжие. Мисля, че трябва да работим в тази област тук на ниво Европейски съюз, но трябва да работим и двустранно с държави като Русия, Китай и Съединените щати. Търговията с оръжие винаги е била спорен въпрос. Европейският съюз произвежда и изнася оръжие. В оръжения сектор работят хиляди души. Mm. Военните бюджети се съкръщават. Вследствие това оръжейният сектор се е насочил към разкриването на нови пазари. Госпожа Льосинг справо отбеляза, че не бива да се изнася оръжие към страни, в които се водят военни конфликти. Не бива оръжията да се използват срещу гражданското население. Благодаря, госпожа Копа. Благодаря, госпожо председател. Напълно анархично е да няма регулация по тази тема. Европейският съюз трябва да поеме своите ангажименти за подкрепя на човешките права. Парламента подкрепя сключването на един силен договор, който да, реагира, да регулира всичко свързано с търговията на конвенционални оръжия, включително малокалибрените оръжия. Трябва да се предвидят и клаузи за прозрачност, защото ако няма прозрачност, този договор няма да бъде изпазван няма да постигнем никакви резултати, ако не предвидим и клаузи за борба с корупцията. Ние смятаме, че предложенията в някои от нашите предложения се съдържаха много положителни моменти, но те отпаднаха заради гласуването на НП. Надяваме се, че утре в пленарна зала ще успеем да върнем тези изменения, за да можем да постигнем един много изчерпателен договор. И за да можем да участваме достойно в конференцията за сключване на договора през юни и то и да се надяваме, че ще, тази конференция ще заключи успешно. Следващият оратор. Не разбирам каква е ролята на Европейския съюз в това споразумение за търговия на оръжие. Там се подписва. Имаме 193 държави, членки на ОНЕ, само Замбабве гласува против. Така че нациите държави ООН са на едно становище. Защо имаме нужда от наднационална играч, като Европейски съюз, който иска да се набърка в играта? И още един свързан въпрос. Каква ролята играе Европейската агенция за отбрана, като се има предвид каква е политиката и за контрол на въоръженията и търговия. Тя поне не е наднационална. Но защо от 1 декември 2009, когато сте назначили шеф на тази агенция, до януари 2012 година, две години, да посетите тази агенция? Тя е на 15 минути от кабинета ви. Толкова нисък приоритет ли е това за вас? Благодаря. Господин Келам има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да коментирам казаното от колегата. Благодаря за доклада Ятен Маки. Съгласен съм с госпожа Аштън, че това е един от най-слабо регулираните сектори на економиката, така че трябва да се занимаем с него. Иронията е, че глобалните, голям, глобалната търговия на оръжия се развиват. Нея е криза не е я лови. Държавите членки са отговорни за около една трета от общия износ на оръжия и 6 държави членки са на едни от първите места. Продължава обаче контрола върху тази търговия да бъде проблем и заплаха за демокрацията и мира. За това трябва да имаме е, задължителни текстове. Европейския съюз има специална отговорност за усъвършенстването на ситуацията. Ако ние не поведем, не покажем ресимост и координираност, какво да очакваме от другите? Призоваваме държавите членки да дадат пълна подкрепа на делегацията на ЕС, която ще участва в бъдещи преговори. Създаването на работна места е въпрос който е на вниманието ни. Но трябва да поемем задължения и по стандартите на, на ОНЕ и общите ни стандарти. Трябва да се запазват работни места навсякъде. Трябва да има ясни разпоредби за отчетност по всички решения за продажба на оръжия поменаване и на имената на получателите. Това е изключително важно. Благодаря, господин Келъм. Господин Хауит за една минута. Това е последното ми изявление за днес след обед. Разискването е важно. Имам само една минута и нека в тази една минута ви кажа, че ни предстои едно историческо постижение – имаме възможност да сложим край на безотговорния износ на оръжие към държави, които нарушават правата на човека. Сега имаме възможност да прогласим това в международен договор. Така ще предотвратим загубата на хиляди човешки животи годишно. Наистина в миналото са били изнасяни оръжия от Европейския съюз, които след това са били използвани за потушаването на мирни протести, например в Йемен и Бахрейн. Европейският парламент трябва да поеме водеща роля при изключването на международно обвързващ договор. Трябва да отстоим прогласяването на златното правило на Amnesty International в този договор. Нека ви припомня бившия външен министр на Обединеното кралство господин Кук, както и настоящия, те казаха, че сключването на този договор ще бъде историческо постижение. Благодаря, госпожа Басеско, за минута и половина. Important pentru asigurarea securității și pentru sectorul de apărare Сключването на този договор ще изиграе много важна роля, тъй като оръжията от една страна допринасят за националната сигурност, от друга страна обаче водят и до подклаждането на конфликти. Затова търговията с тях трябва да бъде уредена на международно ниво. Аз внесох изменение, в което подчертавам колко е важно да има разпоредби за маркирането на оръжия колко е важно да се осигури проследяемост от производителя до крайния потребител. Това мое изменение се отнася до член 9 от резолюцията. В тази област трябва да се постигнат високи стандарти и повече прозрачност, за да може договорът за търговия с оръжие да постигне предварително заложената цел. В него трябва да се предвидят и механизми за отговорност. Подчертавам колко е важно да подходим превантивно към незаконната търговия с оръжие. През 2011 година около 1,4 милиарда евро са били похарчени за закупуване на оръжие в света. Това съответства на 2,5% от БВП в световен мащаб. В доклад на Оксфам, публикуван наскоро, се твърди, че през изминалите 12 години държави, спрямо които е било приложено оръжейно ембарго, въпреки това са закупили оръжия на стойност 2,4 милиарда долара. Благодаря, господин Янес Барноево Гарсия. Сеньора президента, и felicitaciones Благодаря, госпожо председател. Поздравления за госпожа Аштан за нейното изявление. А поздравления също и за докладчикът. Аз се присъединявам към мненията на госпожа Гомес и госпожа Копа. Искам също да изразя задоволството си, от факта, че договора за търговия на оръжие се договаря по такъв начин, че да бъде въведен, въведен ред в един отрасъл, където не съществува такъв. Включително да се въведе и елемента прозрачност в търговията с оръжие. Аз не съм против това да се произвеждат оръжия в моята страна. Тази индустрия е доста значителна, но съществуват и проблеми. Съществуват проблеми с конфликти на интереси, например, в нашите страни и такива случаи трябва да бъдат разглеждани на международно ниво. Европейският съюз трябва да бъде водещ в това отношение и единен. Благодаря, господин Пиньо Арлаки. Международната общност отделя много време и ресурси на оръжията за масово поразяване, а за тях няма голям шанс да бъдат използвани – В същото време, конвенционалните оръжия и малокалибрените такива убиват хиляди хора всяка година. А този въпрос никой не го забелязва. Затова приветстваме този ДТО. Социалистите и демократите смятат, че държавите членки така ли, че продължават да продават оръжия на авторитарни режими, на диктатури, на държави, където правителството потиска народа си. Същите тези държави членки всеки ден декларират а, своята подкрепа за демокрацията и правата на човека. Но конвенционалните оръжия и малкалибрените такива, които се продават, всъщност се използват за най-агресивните убийства. Те се използват в Египет, в Тунис, в Либия срещу мирни демонстрации. Всеки един инструмент като този договор всъщност ще е крачка напред за разрешаване на този парадокс и ние го приветстваме. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Господин Мавро Николас го няма, затова преминаваме незабавно към привличането на вниманието на председателя. Давам думата на Вероник Матио. Благодаря. Европейският съюз винаги подписва международните споразумения за търговия с оръжия, ние прилагаме член 10 от протокола на ООН в борба с тероризма, включително търговията с оръжие. Ние се ангажираме и с борбата за незаконната търговия с оръжия като се опитваме да се борим и с малките и средни предприятия, които се ангажират в тази отрасъл. Сега става дума за създаване на един договор, който да включи много по-драстични разпоредби за решаване на този проблем. Otóż bardzo chciałem podziękować e, благодаря, госпожо председател. Факта, че Европейският съюз активно участва в подготовката на договора, според мен е нещо положително. Трябва да се сключи международен договор, който да урежда тази толкова важна област. Трябва обаче много добре да обмислим естеството и приложното поле на договора. Той ще урежда не само вноса и износа на оръжие. Според мен трябва по-голяма степен да отделим внимание на реекспорта. Нерядко реекспортът се използва за заобикалянето на законови разпоредби. Председателката благодаря, господин Пашка. Благодаря, уважаеми колеги. Оценявам усилията днес да регулира търговията с оръжие и да търси ефикасни механизми за контрол на трафика на оръжия, но трябва да се опитаме да стигнем до една по-добра система, където да няма продажби, където производителя и доставчика след транзакцията вече нямат контрол върху ползването на тези оръжия. Може посредством международните институции да се разработи една концепция, при която производителя винаги да има ексклюзивен контрол върху обслужването на теж... тежките оръжия, доставки на резервни части и такива оръжия, тогава няма да стигна до други клиенти, а ще бъдат давани под найем само за ползване и така ще се създаде система за ефикасен контрол върху търговията с оръжие. Няма да има търговия. Производителя ще контролира как се използват оръжията и така може да контролира тяхното приложение. Господин Милцер. Е, Благодаря, госпожо председател. Наскоро имаше много оживени дискусии за доставки на подводници от Германия към Израел. Странна е тази дискусия, като се има предвид, че Германия е сред основните износители на оръжие. Една страна като Израел няма да позволи да й се диктува как да използва или модернизира вече доставени оръжия. Има такива, които изискват пълна забрана върху износа на оръжие, но нека имаме предвид, че в оръжейния сектор има огромен нелегален пазар. Преговорите за сключването на договор за търговията с оръжие може да са полезен инструмент за въвеждането на по-ефективно оранжейно ембарго. Но той няма да ни помогне да се справим с незаконната търговия с оръжие. А мисля, че именно към нея трябва да се насочим, вместо да въвеждаме допълнителни разпоредби, които само да са в тежест на редовите потребители в Европа, например такива, които се занимават с спортна стрелба. Господин Николашик. Висока представителка е, дами и пани. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, дами и господа. Днес обсъждаме договор за търговия с оръжие и е необходимо да погледнем и себе си. Ние твърдим, че сме напълно наясно какво е необходимо да се направи за защита на човешките права, на законността, но европейските компании, които произвеждат оръжие, доставчиците на оръжия извършват сделки с страни, в които изобщо не бива да се появяват дори оръжия. Затова съм смаян как още един голям играч на световната сцена, Русия, се намеси в търговията с оръжие с Сирия. Защото в Сирия в момента тези оръжия се използват за унищожаване на демокрацията. Не е чак толкова трудно да се контролира търговията с оръжие, но ако няма система за санкции, договор ще остане напълно невалиден. Давам думата сега на върховния представител да направи заключителни бележки. Благодаря, благодаря на уважаемите депутати за всички ком- коментари. Много е важно, че имаме такава възможност да обменим становища с Европейския парламент по този важен въпрос. Договора на ОНЕ за търговия с оръжие. Високо ценя непрекъснатата подкрепа на Европейския парламент за работата, която тече в Нойра по подготовка на тази много важна конференция. Искам да гарантирам пред вас, че знаем разликата между отговорностите на държавите членки, отговорностите и ролята, която имаме ние. Но, както знаете, евродепутатите, тук става дума за договор за търговия с оръжие. А всички тези въпроси, свързани с общата политика за сигурност и отбрана, трябва да съвпадат с работата на самите държави членки и те предпочитат и ние да работим в тази сфера. Трябва да се укрепи сътрудничеството между 27-те държави членки и възможността ни да работим заедно, защото това ще даде допълнителна подкрепа, особено когато се занимаваме с тема, която ще бъде много важна, но и много деликатна и трудно, трудно за преговори. Ще работим заедно с тях. По отношение на европейската агенция за отбрана, те нямат отговорности в тази сфера. Те отговарят за сътрудничеството между държавите членки. Срещам се с тях многократно на най-различни места. Благодаря. Благодаря. С това приключваме дискусията. Ще се гласува резолюцията утре и сега Преминаваме към изявлението на заместник-председателя на комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност за това.